защото в Судан беше изготвен и част от този доклад, защото аз бях там. Благодаря ви. Благодаря. Приключваме дискусията по тази тема. Утре ще се гласува доклада в 12 на обяд. И сега преминаваме към и изявление на заместник председателя на комисията, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, положението в Нагорно Карабах. И незабавно давам думата на госпожа Аштън. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможността да обменя мнение с депутатите на Европейския парламент по конфликта в Нагорни Карабах. С президента Ван Ромпа и Баросо се срещнахме с президента Медведев на среща на върха Европейски съюз Русия в Нижни Новгород. И бяхме оптимистични настроени за евентуално разрешение в срещата в Казан. Ние показахме на президента Медведев, че подкрепяме неговите, неговите преговори и участието му. Е, също така, срещата в, е, в, в с президентите Обама и Саркози и Медведев ни показа, че е, за сега е много трудно да се постигне споразумение без пълната ангажираност на всички участници. И въпреки е, все пак тази, присъствието на тази урга, ангажираност нямаше постигнато споразумение. Президент Алиев и президента Саркисиян не е, дадоха никаква възможност за такъв компромис. Наскоро говорих е, с премиерите и на двете страни, на Армения и на Азербайджан. И вече няма никакво съмнение относно това колко е сложна ситуацията. С председателите държат в течение службата за външни политика на Европейския съюз. Скоро имах възможност да говоря и с а, министра на външната политика на Литва Андрониус Сазобалис, който е също така и председател на ОСЕ. Е сега, ОСС. Тези страни могат да направят само едно, а именно да се ангажират за мирно решение и да се ангажират истински. Трябваме, да, трябва да постигнем някакво споразумение преди края на годината. То, това е, при, трябва да стане преди местните, нещ... местните приоритети да ги изместят. Такива са примерно изборите в Армения през 2012 и Азербайджан през 2013. И не може да се продължи такова статукво, защото то само потиква към използване на сила в регион, който и без друго страда от използването на сила. Мирното разрешаване на проблема в Нагорни Карабах е от ключов стратегически интерес за Европейския съюз. То ще е, промени цяло Кавказския регион стабилизира ли се региона, ще възникнат нови економически възможности. Бо, границите могат да се отворят не само между Армения и Азербайджан, но също така и между Армения и Турция. Пътища, ЖП линии, тръбопроводи могат да минат от там. Това е най-краткият път. Това е много ще означава бързо економическо развитие. Този район ще се превърне във врата между Европа и Азия. Всичко това е в интерес на Европейския съюз. Така че ние сме готови и ангажирани да подържим, продължим нашата работа заедно с групата от Минск. От 1994 година продължават преговорите в настоящия си формат и споразумение по основните принципи е съвсем близо, на една ръка разстояние. Ние трябва да продължим да се консултираме с групата от Мински и с другите участници. Надявам се, че ще продължат редовните консултации по тази тема, както и сега. Нека се пак да сме наясно. Това, което ще се случи в тези крайни преговори ще изиграе важна роля за нас, за това как ще изградим политиката си относно тези две държави. От мое име Мирослав Лачек отиде в тези две страни миналия месец и изясни много неща. Искаме напредък а, и то за септември и за среща на върха на източното партньорство, което ще се проведе във Варшава. Искаме също така да имаме конкретни ангажименти, не само преговори ние вече подкрепяме дейности на гражданското общество и на неправителствени организации от двете страни за насърчаване на контактите между хората, дори и в рамките на съвета на Европа, но можем да направим дори повече. Аз смятам, че Европейския съюз може да поеме отговорност за прилагане на практика на споразуменията и да го направи в тясно сътрудничество с международните партньори. Има много за правене. Е, реконструкция, да разчистим район от пехотните мини, да осигурим подслон и добри условия на живот на вътрешно разселените хора и на бежанците. Е, надявам се, че другите наши партньори ще изиграят важна роля за стабилизиране на региона. И, а това няма да стане без участието на Турция. Аз предложих да се назначи нов специален пратеник за Южен Кавказ, който ще работи в тясно сътрудничество с местните, с местните власти, също така и с групата от Минск. Ние подкрепяме и двете страни, и Армения, и Азербайджан. Нашата политика за комуникация, която беше дискутирана днес, постави един амбициозен дневен ред за Южен Кавказ, за ново споразумение за свободна търговия, за по-свободно движение на хората, за повишаване на сътрудничеството и участието на тези държави в европейски програми, за едно отворено гражданско общество. Госпожо председател, господин председател, това е много важен дневен ред. Ние трябва да подсилим нашето двустранно сътрудничество, за да можем да подкрепим решаването на този конфликт. Трябва да видим как ще протекат преговорите с Армения за сътрудничеството. Надявам се, че а, това са тези държави, които са все пак амбициозни държави, ще се съгласят с нас и ще направят всичко възможно да надскочат тежките рани на миналото. Нашите ангажименти са от, за интерес на населението там. Всички знаем какъв избор правим, избора на компромис и мир. И ние ще подкрепим групата от Минск за осъществяване на тези амбиции. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожа Аштон. Сега а, започваме с изказване от името на политическите групи. На господин Елмар Брок от името на НП има думата за две минути. Господин а, а, председател, въпросът за а, Нагорно Карабах а, е повод за сериозна загриженост сред нашата политическа група. Защото става дума за две големи страни, съседни страни, които по този въпрос са в конфликт. Наш дълг е, дълг е да направим всичко, което е възможно, за да се преодолее сегашния застой, за да не се стигне до конфликт, по-нататъчен конфликт. По тази причина трябва да бъде ясно, че ние сме на страната на бежанците. Те трябва да имат възможност да се върнат там, откъдето са дошли. Принципите, прияти от Минската група, прияти от двете страни, трябва да бъдат приложени на практика. Мисля, че е особено важно Европейският съюз да изиграе активна роля за положителното решаване на конфликта. Не съм сигурен, че в когато става дума за казанските разговори, третият участник е бил наистина неутрален. Необходимо е да осигурим стимули за тези страни. Необходимо е те да видят, че техните и нашите интереси са общи. Защото ако те сътрудничат помежду си, ако те подобрят двустранните си отношения, ние можем да ги включим в по-широките процеси в цялата мрежа на нашите съседи. Необходимо е да се преодолее натрупаната отрицателна енергия от миналото. Аз разговарях с а, госпожа Върховния представител по този въпрос и най-важното е района да не се дестабилизира защото това би имало отрицателен ефект и върху сигурността не само на района, но и на целия свят. Сега господин Вигенин. Госпожо Аштан, колеги, доволен съм, че темата за Нагорно Карабах намери място в днешното заседание на Европарламента. Много от нас са загрижени за нарастващото напрежение между Армения и Азербайджан и в никакъв случай не бихме искали да се окажем отново в ситуацията да вървим след събитията в Южен Кавказ ако европейският съюз иска стабилност в съседните региони трябва да действа сега но успехът на срещата в казан трябва да ни послужи като сигнал че минската група може би е на път да изчерпи възможностите си. искам да подчертая обаче че основната отговорност за разрешаването на конфликта е на лидерите на двете страни. нека бъде ясно ние не можем да толерираме нито безкрайното протакане на преговорите нито заплахите за бързо военно решение призоваваме към сдържаност и отговорно отношение. лидерите на армения и азербайджан трябва добре да помислят как ще ги запомни историята като хората донесли дълготраен мир и просперитет в южен кавказ или като президентите довели до смърт и страдания групата на социалистите и демократите изрази своето задоволство че в ревизираната европейска политика на съседство се споменават изрично така наречените замразени конфликти и разчитаме чрез тази политика да бъде насърчено целенасочено сътрудничеството не само между съответните страни и брюксел но и между самите страни. подкрепата за мерките за създаване на доверие трябва да имат особен приоритет що се отнася до азербайджан и армения не мога да не спомена че европейският парламент дава своя принос за засилване на политическите контакти между двете страни. представителите на армения и азербайджан участват активно в работата на създадената в началото на май парламентарна асамблея на източното партньорство. представители на двете страни съпредседателстват заедно една от важните работни групи на асамблеята вярвам че възможността парламентаристите на европейския съюз и на съседите от изток да работят заедно в тази многостранна среда ще допринесе за осъзнаването на простия факт че сътрудничеството е пътят за по добър живот на народите. разчитам полското председателство със срещата във варшава срещата на високо равнище да даде своя принос въпросът за замразените конфликти да мине по високо в дневния ред на източното партньорство. благодаря. Благодаря, господин Вигенин. Сега за Алде минута и половина госпожа Ойоланд. Господин председател, госпожа върховен представител, получихме тревожни сигнали през последните месеци от Нагорно Карабах. Бих искала да призовем Ереван и Баку да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да доведат до ескалация на насилието. Провалът на срещата в Казан е, е ясно, ясно показва, че усилията на групата от Минск не са достатъчни и че са необходими по-нататъчни усилия, тъй като и Ермения, и Азербайджан са страни включени в нашата политика на съседство. Именно за това Европейския съюз трябва да играе неразделна част, да бъде неразделна част от решаването на конфликта. Когато говорим за Нагорно Карабах, трябва да имаме предвид, че е необходимо да се запази териториалната цялост на Азербайджан, особено като се има предвид резолюцията на съвета за сигурност за Нагорно Карабах и околните райони всички страни, които участват в конфликта и Европейския съюз трябва да действат в съгласие с международното право, за да се помогне на демократичното и економическо развитие на този район. Благодаря. А сега от името на зелените госпожа Луначек. Благодаря много, господин председател. Леди Аштън, Смятам, че замразените, замразените конфликти са а, препятствия за източното партньорство и по-специално в случая за тези а, две държави, които са включени в това партньорство. Така че а, бих а, поискал Армения да се отегли от окупираните територии, но бих поискал и от Азербайджан да ограничи бюджета си за въоръжаване. И този бюджет надхвърля целия бюджет на Армения. Това наистина е, е заплаха за въоръжен конфликт. Какво смятате по този въпрос, госпожо Аштън? Смисля, че е, е, Минската група трябва да се председателства не от Франция, а от Европейския съюз. Не само да се председателства от една държава членка. Смятам също така, че съществува опасност за доверието в Европейския съюз. Ако вземем предвид всички тези конфликти в Абхазия, в Южно Осетия, става дума за териториална цялост. А тук става дума за Накорно-Карабахската република, за самоопределение. Защо има такъв различен подход? Благодаря, госпожо Луначек. А сега, господин Провера, минуто и половина. Благодаря. Господин председател, госпожо Аштан, въпросът за Нагорни Карабах е отдавнашен. И решенията, които имаме, са частични отговори. Мисля, че не трябва да забравяме все пак принципа за териториална цялост. Трябва да се спазват границите, в случая с Грузия, с Молдавия, с Кипър и в случая с Азербайджан. В този конфликт имаше най-различни позиции, които бяха напомнени. Резолюцията от Хелсинки 2008, четири резолюции на ОНЕ, а и нашия парламент също. Тази териториална цялост на държавата се гарантира от международното право и подлагането на дискусии на този принцип означава само да насърчим допълнителни военни агресии и опитите за промяна на националния статут това съответно ще доведе до дестабилизация на целия свят. Имаме нужда от решение на конфликта. Армения, Азербайджан участват в източното партньорство, което предвижда сътрудничеството между участниците. И времето минава и подсилва позицията на Армения в окупираните територии. по този начин споразумението става още по-трудно и по-опасно. Благодаря. А сега Димитър Стоянов от е, Независимите. Председателю, искам да не се съглася с последните двама изказващи се, защото коренът на конфликта в Нагорни Карабах се корени в абсолютно незаконното от международна гледна точка решение на руските болшевики през 20-те години на 20 век да откъснат парче от Армения и да го дадат на Азербайджан. Ако <clears throat> не знаете, да Ви кажа, че по абсолютно същия начин и горе-долу по същото време Коминтерна взима едно решение за създаване на несъществувалата до тогава македонска нация, от което решение ние още имаме проблеми на Балканите. Слава богу, тези проблеми не стигнаха до такова развитие като в Нагорни Карабах, благодарение на изключително добросъседските отношения които имаше гърция и българия спрямо новосъздалата се република македония все още под названието бивша югославска република македония. но да видим дали е същият случай с нагорни карабах и с южен кавказ. грузия азербайджан и турция преките съседи на армения заговорничат да я изолират госпожо аштън вие казахте че ще е много хубаво да минават петролопроводите и железниците по най краткия път но грузия азербайджан и турция не желаят това да се случи. те нарочно изолират армения и това е изключително недобросъседско отношение. нека да го заклеймим защото това отношение няма да реши проблема в нагорни карабах. Благодаря, господин Стоянов. А сега господин Галер, две минути. Благодаря, господин председател. Да, добре е да имаме такъв дебат за Нагорно Карабах преди лятната вакансия. И да изпратим ясно послание на заинтересованите страни. Жалко е, че в този толкова напрегнат регион нещата не се подобряват, а някои се опитват да извлекат печалба. Този наш парламент не може да бъде субективен и да защитава само една от страните. Искаме всички да спазваме принципите, е, основните принципи, защото не можем да продължим с такова статукво. Имаме реална заплаха Русия доставя и на Азербайджан, и на Армения военно оборудване и ние и се опитва да си върне старото влияние в региона. А пред нас се опитва да се покаже като посредник за мирни преговори. Ние Говорим за интеграция и за а, присъединяване към, към економическото ни пространство, но това за сега не е решението на въпроса, въпреки че то би било най-доброто и за двете страни в конфликта. Надявам се да имате и други а, преговори с техните министри, защото срещата в Казан се провали и защото Русия не е коректен и честен партньор. Именно за това ние не можем да оставим нещата така да висят в празното пространство и трябва да а, намерим перспектива за двете държави. А сега за две минути господин Кирилов. Благодаря, господин председател. Преди около една година парламентът прие с голямо мнозинство резолюция по нуждата от нова стратегия в Южен Кавказ. Резолюцията очерта стратегическото значение на този съседен на Европейския съюз регион и опасностите от конфликта в Нагорно Карабах, не само за участниците в него, но и за целия регион. Обикновените хора, засегнати от конфликта, продължават да живеят в страх от война те са изолирани, бедни, бед изглед, без изгледи за развитие. Почти един милион а, а, а, беженци са а, един, един заложници на сегашното положение. Да, групата от Минск и напоследък и президента Мадведев положиха големи усилия, но защо всеки път, когато се срещна страните, се стига до задънена улица? Според мен принципът на по тайност на тези преговори е вече е, изчерпал възможностите си. Време е да не казваме, ако двете страни не са съгласни, ние нищо не можем да направим. Защото ако възникне, избухне война, ние ще пострадаме също. Франция, представители на Европейския съюз, заедно с САЩ и Русия, трябва да играят много по-активна роля, да принудат страните да направят двустранни отстъпки. От друга страна, политическите и, секюр... и сиг... гаранции за сигурността трябва да бъдат дадени от двете страни, за да се укрепи взаимното доверие. Европейския съюз трябва също така активно да предоставя стимули за развитие на инфраструктурата и економическото развитие, за да могат хората да почувстват ползата от мира такава роля на Европейският е, съюз, която този парламент очерта преди година, ще осигури е, една по-спокойна обстановка в нашите, у нашите съседи. Е, Госпожа Аштън, трябва да кажа, накрая крайно време е вие да посетите този район, и да се заемете с решаването на този замръзнал конфликт, замръзен конфликт, който вече стана а, доста а, доста топъл този замръзен конфликт. Приемате ли а, синята карта? Да. Благодаря, господин Кирилов. Благодаря за вашите бележки. Знаете ли, че Русия е най-големият доставчик на оръжие в района. Продават се оръжия, предоставят се военни е, възможности. тоест, каква е инвестицията а, на а, руското ръководство в, мира в а, Южен Кавказ? Благодаря за колега. Благодаря за въпроса, колега труден е въпросът. Ние трябва да насърчаваме Русия да играе положителна роля. Надявам се, смятам, че в дългосрочен интерес на Русия е да допринесе за решаването на конфликта. Макар, че може би в краткосрочен план не е точно така. Но мисля, че тук трябва да изиграе своята активна роля Европейския съюз в рамките на своят стратегически партньорство. Благодаря ви, господин Кирилов. А сега господин Сегеди за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител, дами и господа депутати. Не беше поета и инициативата да се произнесе парламента по положението в Нагорни Карабах и да се обсъди този въпрос, така че да стигне той до решение. След агресията от Армения, един процент от територията на Нагорно-Карабахската република беше загубена и имаше много беженци. Армейския геноцид също е сред е, най-тежките и е, наистина, е, когато се обсъжда този въпрос, това не е някакво селективно отношение. А, азербайджанския народ трябва да получи цялата необходима подкрепа. Именно поради тази причина ние призоваваме всички да обсъдят този въпрос. Благодаря ви. Минута и половина за господин Ковач señor presidente уважаема госпожо аштън днешният дебат е провокиран от нарастващото напрежение в нагорно карабах. тази тенденция трябва да бъде прекратена чрез ясни и конкретни ангажименти от двете страни както и чрез прекратяване на агресивната риторика и поставянето на нови условия от едната или от другата страна които предотвратяват постигането на съгласие за подписването на мирен договор. недопустимо е също така лидерите в региона да използват тлеещия конфликт за засилване на вътрешната си легитимност конфликтът в нагорно карабах трябва да намери мирно разрешение в съответствие с принципите на самоопределение териториална цялост и въздържане от употреба на сила принципи с равна тежест. обезпокоен съм с, както казаха и другите колеги от продължаващото въоръжаване и придобиването на офанзивна военна техника и от двете страни. това представлява заплаха пред перспективата за решаване на конфликта и понижава прага на евентуална употреба на сила нещо от което нямат интерес нито една от двете страни необходимо е армения и азербайджан да направят отстъпки и да престанат с прекомерната упоритост което ги поставя в ролята на двете мангарета на моста никой от които не иска да направи крачка назад и накрая и двете падат от моста и се удавят. колкото и жалко да е единственото положително послание след поредната провалена среща на двамата президенти в казан е уговорката поне отново да се срещат в близко бъдеще регионалните сили трябва да играят конструктивна роля в процеса на преговори и въздържане от употреба на сила както и да засилят контактите си с армения и с азербайджан. турция и русия трябва да покажат зрялост и да надмогнат принципите на макиавели за да може конфликтът да намери своето мирно разрешение накрая и не на последно място госпожо аштън европейският съюз както казаха много от моите колеги трябва да играе по голяма роля в региона и приветствам разбира се назначаването на специалния пратеник за южен кавказ като е необходим диференциран подход както към целия регион така и към отделните страни и към конфликта. благодаря ви. Благодаря, господин Ковачев. Не виждам госпожа Херцог. Така че ще дам думата на господин Тьокеш минута и половина. Господин Ласло Тьокеш, съжалявам, е, че прекъсвам тази романтична сцена, но имате думата за изказване. Да, ще може да продължите е, този приятен разговор след е, изказването си. Моля да ме извините, господин председателю. Уважаеми колеги, преди срещата на високо равнище в Казан, международната общност е, изрази своите надежди, че ще се стигне до мирно споразумение между двете страни и за Нагорно Карабах, страна, която населена от векове, между, от две общности. За жалост, подобно споразумение не бе постигнато в Казан. Това доведе до по-нататъчна безнадежност на, от двете страни. За да се избягат по-нататъчните страдания, Европейския съюз не може повече да се бави. Той трябва да насърчи другите е, страни в е, е, района, такива като Русия, по-активно да упражнят натиск върху двете страни за приемане на основните принципи да намира и примирието. Време е да се реши хуманитарната криза за да може е, стотици хиляди бежалци и вътрешно разселени лица да се върнат е, в домовете си и да започнат отново достоен живот. Единствено може да се постигне устойчив е, мир, ако всички участници се съобразят с нуждите на другата страна, не само със своите желания. Крайно време е в Южен Кавказ да се възцари мирът. Благодаря. А сега за минута и половина господин Шоклин. Благодаря, господин председател, госпожо върховен представител. Както става ясно от този дебат, спорът, конфликтът на Корно Карабах отдавна е замразен. но там е възможно да избухне сериозна, сериозен конфликт. Знаеме е, е, за конфликта. Армения окупира около една пета от азербайджанската територия. Но има и други е, участници. Русия, Турция, Иран, всички те имат интереси към този район и осложняват решаването на конфликта в Нагорно Карабах. Наред с това Азербайджан използва средствата, които получава от износа на петрол, за да купува съвременни оръжия. Миналият месец Русия се опита отново да посредничи в Казан, но неуспешно. Нивото на доверието между двете страни, в участка конфликта е много ниско. Това води до отчаяние. Отчаянието може да бъде лош съветник – особено когато става дума за загубена територия, която е окупирана от чужда страна. Е, съществува разочарование от бездействието на света, включително и на Европейският съюз. Ескалацията на конфликта, която може да доде случайно, не може да се изключи. Това няма да е в ничи интерес и затова трябва да продължат усилията на, на посредниците за решаване на конфликта. Благодаря, господин Шоплин. И сега за минута и половина господин Келам. Благодаря, господин председател. Госпожо Аштън, първо съжалявам, че този дебат не свърши с резолюция. Заключението от днес е, че настоящото статукво в този конфликт е неустойчиво и имаме спешна нужда от дипломатическо мирно решение. Всички участници трябва да работят заедно. Защото ако ситуацията продължи така и ако се влуши, последствията ще са ужасни за целия регион. Нашето желание днес е да изпратим ясен сигнал на всички страни, Азербайджан, Армения, а също и на Русия, да се ограничат и да нам, от използване на сила и да не позволяват а, напрежението да расте. Участието на Русия е от голямо значение. Тя дава оръжие на двете страни и по този начин подхранва конфликта, което пък и позволява да се увеличи влиянието в района. Приветствам идеята на върховния представител за специален пратеник. Ние имаме какво да направим в тази област. Ние трябва да поемем своите ангажименти за мир и стабилност в региона. Доскоро ние нямахме конкретни инициативи за мир, но за, наш, за доверието към нас в този регион, ние трябва да имаме конкретни приложени на практика и мирни инициативи. И трябва да се спрат празните приказки за този район. Благодаря. А сега господин Абат. Oui, Благодаря, господин председател, госпожо Върховен представител. През октомври 2010 година имах възможност да посетя Нагорно Карабах и да се срещна и с представители на властта и на населението. Днес установявам ескалацията на насилието и надпревара във въоръжаването и риторика от страна на Азербайджан. още като се върнах, апелирах към Минската група да прояви да положи повече усилия и казанската среща показва всъщност, че не се постигна устойчив мир. И днес установявам, че агресивната риторика продължава да влушава ситуацията. Госпожо Аштън, припомням, че тримата председатели представиха в Довил шест основни принципа за установяване на мира в това положение, но съм убеден, че ако не участват и представители на Нагорно Карабах, няма да се реши трайно въпроса и трябва да се подкрепят дипломатическите усилия на Минската група, но и да се подкрепи местното население а, да се подпомогнат и бежанците, нещо, което не можахме да направим за Осетия и за Абхазия през 2008 година. Наистина има а, огромен риск да се взриви ситуацията, която а, е предвратите на Европейския съюз. И ние трябва да се доверим на Минската група за решаването на този конфликт и се надявам, че Европейския парламент ще може да приеме резолюция много по-балансирана от резолюцията Кирилов. Благодаря за минута и половина на госпожа Вайдере давам думата. Благодаря. Господин председател, госпожа Аштън, преди лятната отпуска искам да сме сигурни, че няма да видим повтаряне на ситуацията от Грузия от лятото на 2008. Но ситуацията все пак се предизвиква нашата загриженост. Много тъжно е, че нищо няма да а, постигнем тук, няма да имаме резолюция. Не сме били достатъчно активни, за да намерим решение на този конфликт. Имаме опит, имаме и нужните ресурси. Посещението на леди Аштън в региона би помогнало евентуално за разрешаване на ситуацията. Ролята на Русия също е много важна, защото Русия дава военно оборудване и а, обучава войници за Азербайджан. В Казан през изминалият месец президентът Медведев подписа договор, който продължава всъщност военните операции в региона и военната подкрепа до 2042. И ние трябва да имаме наистина международно присъствие в този регион. Не само а, от Европейския съюз и от групата страните от Минск, но също така и от други държави, независими държави, също така всички военни части трябва да бъдат оттеглени от този район, без значение от какъв, каква националност. Процесът трябва да бъде с национал... международни наблюдатели. И надявам се да постигнем референдум. Благодаря. А сега минута и половина господин Лисек. Благодаря, господин председател. Госпожо Върховен представител, най-напред искам да отбележа, че е, тук стана дума за ролята на полското председателство – но съгласно Лисабонския договор, правомощията за водене на външно-политическа дейност пада върху вашите рамене. Познавам господин Сикорски, външният министр на Польша. Сигурен съм, че той ще подкрепи всички ваши действия. Разбира се, ние сме загрижени от състоянието на нещата в Нагорни Карабах. Някои дори са оплашени. Мисля за Грузия. Неодавна бях в Грузия. Разговарях с президента, разговарях с председателя на парламента и други политици. И те всички ми казаха, че ги е много страх от това, което може да стане в Нагорно Карабах. И от неговото въздействие върху Грузия. И затова искам да ви призова още един път, госпожо. Нека да работим колкото може по-бързо за решаване на конфликта. Благодаря, господин Холичек. А сега за една минута господин Теокарос. Благодаря господин председател, госпожо Аштън. Ще тръгна от това, което стана в Казан. Днес имаше едно възстание в този регион, така както имаше и в арабския свят. И ние всички сме за това, което става, и ние ще подкрепим, разбира се. И можем да кажем, че в някои региони местното население вече не съществува заради употребата на сила. А ние тук си говорим и оставаме безпристрастни, освен когато почнем да говорим за оръжия. Не казвам, че трябва да бомбардираме Кавказ, но трябва да бъдем активни и да имаме ясно присъствие в региона – от много дълго време установяваме, че Азербайджан, който вече беше обвинен много пъти, че се въоръжава, го прави наистина и продължава. И правителството на Азербайджан, вместо да спре, харчи богатствата на държавата, за да купува оръжие. И ние наистина се тревожим, защото Армения също започна да се въоръжава. Тази държава, пък от друга страна, е под ембарго от всичките си съседи. Тя трябва да се оттегли от е, окупираните територии, от Нагорно Карабах. И трябва също да се освободи и Кипър. Като се зачита международното право, и без значение къде става конфликта. А сега госпожа Ибрисар. Я репрезентира Сверия и Дог. Госпожо Аштън, аз представям Швеция днес, но съм беженка от Босния. В Босна аз изпитах това, което някои колеги тук описаха. Да се чака някой Европейския съюз, ОНЕ, в е, САЩ, някой трябва да се намеси. Чакахме да се намеси, но никой не се намеси. Отчаянието, е, на което станах свидетел тогава, ме накара да бъда политически активна е, днес. А сега виждам нещо много познато. Някой окупира територия, провежда етническо прочистване, има етническо мнозинство и казват, дайте да направим референдум. И всички чакат някой да се намеси, някой да направи нещо, но никой не прави нищо. Не може да продължава така, не може да продължаваме с това бездействие. Армейската окупация на Нагорно Карабах трябва да бъде преустановена. Бежанците трябва да могат да се върнат по домовете си. Трябва да се реши статутът на Нагорно Карабах. Трябва да се обсъди този въпрос. Не може да се провежда а, референдум. Първо трябва да се върнат бежанците по домовете си, едва тогава може да се провежда референдум, иначе ще стане като с Република Сръбска. Госпожо Ибрисачич, господин Стоянов ви показва синя карта. Приемате ли да отговорите на въпроса му? Да, разбира се. Господин Стоянов, имате думата. Госпожо Ибрасаич, доколкото си спомням, вашата страна призна независимостта на Косово. А, Косово също беше отцепване на територия от една суверенна държава, което обаче ние го възприемахме като много правилно. А, в същото време обаче това, което се случва в Нагорни Карабах, го осъждаме смятате ли че трябва да има такива двойни стандарти? и понеже говорихте за етническо прочистване искам да ви питам какво ще кажете за етническото прочистване което извършиха азербайджанците спрямо арменците избивайки и изселвайки цялото арменско население на баку до крак? Благодаря, господин председател. Господин Стоянов трябва да знае, че Косово е международно прието изключение. Беше казано не един път, че това е случай единствен по рода си, който не трябва да бъде пример за каквото и да е друга каквото и да е друго решение. В случая говорим за териториалната цялост на Грузия, териториалната цялост на Молдова, защо Европейския съюз да не бъде последователен и да защити териториалната цялост на Азербайджан. Благодаря. И е, сега преминаваме към процедура а, изказвания с привличане вниманието на председателя, господин Лансбергис. Господин председател, госпожа върховен представител, колеги, Изглежда, че е, когато говорим за замразеният конфликт, е, много дълго време ние си избивахме ръцете е, с нещо, което се нарича групата от Минск. И този 20 годишен диалог има нулев резултат. Военните сили продължават да нарастват, раковото образование на войната продължава да е там. Виждаме окупация, виждаме снайпери. И нека да престанем да се самозалъгваме, да се питаме да действаме или да не действаме. Това е нашия въпрос. Още една резолюция ще бъде безплодна, ако тя не се от, отнася до реалностите. Всички окупирани територии на Азербайджан, всички бежанци, всички проблеми с връзката с Нагорно Карабах изискват пълно разбиране. Сериозни разговори за ролята на Русия като участник и режисьор. Благодаря, прекъсва го председателя. Благодаря, господин Ласбергис. А сега господин Митрес за една благодаря, господин председател. В Южен Кавказ беженците са навсякъде. Беженци има в Абхазия, в е, Осетия, в Грузия, в Армения. Те обаче не идват от Нагорно Карабах, Нагорно Карабах, те идват от Баку, от улиците на Баку. А, значи въпросът е доста сложен. Е, не трябва да се забравя това. Защото ще станем участник в конфликта, ако застанем на страната на една от участващите страни в него. Второ, етническите конфликти имат един общ знаменател. Е, общият знаменател е съветският империализъм. Това не трябва да се забравя аз вярвам в това, което е, е решила групата в Минск, но не вярвам в ефективността на тези решения. Не може да оставяме Русия да преговаря с страните така както и си иска. Госпожа Аштън, това е много важен въпрос. Много важна задача за тази година пред вас господин Танок. Господин председател, въпросът за Нагорно Карабах много често се описва като замразен конфликт, но това е, е конфликт, който много бързо се стопля, като наблюдаваме жертвите от на Армения, снайперите, снайперистите е, и участ, ролята на Русия и Турция. И разбира се, там а, е, тече доста голям поток петродолари, с които се купуват немалко оръжия. Увеличава се военния бюджет, правят се военнолюбиви, военни изказвания. Очевидно е, че всички от тези, които познават региона, че разбира се, Армения трябва да бъде, да се изтегли от окупираните територии, за да могат беженците да се върнат. Но според мен нито самоопределението, нито териториалната цяло са абсолютни принципи. Ние трябва да бъдем гъвкави. Не може да прилагаме тези принципи като някакви абсолюти. Особено след провала на казанската среща трябват нови усилия, отвоени усилия, с помощта на специалният представител на Европейския съюз. И бих казал, госпожо Аштън, това е вашия шанс да спечелите Нобелова награда за мир. Благодаря, господин Танок. А сега а, на госпожа Басеско давам думата за една минута. Благодаря, господин председател. Изявлението на върховният представител е идва а, заедно с нашия преглед на нашата политика на съседство. Решаването на конфликтите, на конфликтите в Нагорно Карабах и Приднестровието е абсолютно необходимо, за да се гарантира стабилността по нашите граници. Независимо от примирието, подписано през 1994 година, напрежението продължава. Преговорите в Минск постигнаха до критична точка. Срещата в Казан не донесе никакво подобряване на отношенията между Азербайджан и Армения. Напротив, засили се над преварата във въоръжаването. Надявам се, че групата от Минск ще намери решение приемливо за двете страни, защото възобновяването на военните действия ще застраши регионалната сигурност и нашата енергийна сигурност. Благодаря. А сега господин Бела за една минута. Благодаря, господин председател. А, мисля, че Европейският съюз трябва да играе по-голяма роля – за решаване на конфликта в Нагорно Карабах. Ще бъда много доволен, ако госпожа Аштън получи Нобелова награда, защото е успяла да реши този, помогне за решаването на този конфликт. Но бихте ли ми казали каква е ролята на Иран? Защото след провала на казанските преговори, председателя на Ирланс, иранският парламент заяви, че този регионален конфликт трябва да се реши от страните в района, защото те позна, се познават най-добре. Благодаря, господин Белда. А сега госпожа Байдере за една минута има думата. Много съжалявам. А, а, а, Може би едно от е, моите изречения не е било преведено правилно. Аз казах, че Русия предоставя и на Армения въоръжение. Всичко останало е както, както го казах. Благодаря за това разяснение. Госпожо Ашан, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка, защото мисля, че тук се казаха доста много неща, много ценни изказвания бяха направени в този дебат. Първо искам да кажа, че съм съгласен. Съгласна съм, че трябва вече крайно време е да отида в района. И преди всичко, разбира се, изпращаме господин Влачик. Е, искаме посланията, които изпращаме към този район, да бъдат а, е, а, е, на място. Второто, което искам да кажа, е, че сме а, е, решени да играем по-активна роля. А Франция а, е решена да продължи да изпълнява своята роля и ние ще подкрепим нашата страна членка с всичко каквото можем ще продължим е, да оказваме тази подкрепа. Съгласна съм с това, което се каза тук, че е много важно е, е, да работим на място. Трябва да насърчаваме контактите между хората. И както някои души казаха тук, това съвсем не е замразен конфликт. Това е конфликт, който става все по-горещ. Съгласна съм с това, което се каза, че няма доверие между страните. Това е много навременен дебат. Благодаря ви за него, защото това е област, в която ние в службата за външно действие много добре разбираме област, която се нуждае от повече внимание, от повече сътрудничество и между членовете на групата от МИС включително. Надяваме се, че ще може да помогнем а, за придвижване на нещата напред. Ще го направим много по-енергично, отколкото е работено по този въпрос до сега. Благодаря ви много. Надявам се, че тази дискусия ще продължи. Благодаря. Благодаря, госпожо Аштън. Сега ще преминем към следващата точка. Изявление на заместник председателя на комисията, върховен председател на Суда по въпросите на външните работи Става дума за подготовка за изборите на Държавната